Добро утро. Продължаваме с гласуването от вчера. Трябва да гласуваме дали да изчакаме или да започваме. Не виждам и не чувам, защото тези, които не присъстват, няма как да се обадят. Имаше решение е, за, е, за комисията за освобождаването от отговорност. Докладчикът не иска думата. Затова преминаваме към гласуване, но първо ще направим проверка дали функционират устройствата. Моля ви, гласувайте. 24 карти, има общо 22-ма вече са гласували. Двадесети. 24 карти имаме, но 23-ма членове са тук. Постепенно ще се получат нещата. 27 карти, вече имаме и 25 има членове, които глас... са гласували. Така че системата функционира добре. Колегата Айла Сендър искаше думата. Благодаря, госпожо председател. Има много изменения, малко е сложно гласуването, затова исках да ви помоля да гласуваме електронно всичко, за да е ясно какви са резултатите. Струва ми се, че е важно, вместо да проверяваме всеки път, всичко да гласуваме електронно. Има гласувания, при които е ясно как гласува мнозинството и ще е много по-дълго, ако гласуваме с дигане на ръка, но ам, ако се съмнявате, че ам, когато гласуваме с дигане на ръка, а, изхода не е ясен, кажете, ще направим проверките. Вчера също правихме проверки там, където е необходимо. Добре. Продължаваме. Освобождаване на комисията, електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 21 гласа за, 5 против. Всички ли имат а, карти за гласуване? Преминаваме към 8 точка. Приключване на сметките. Моля гласувайте. Електронно гласуване. Край на гласуването. 21 на 5. Отново мнозинство. Преминаваме към резолюцията. 34 то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35 за. 34 то електронно гласуване. 34 то изменение електронно гласуване. Край на гласуването. It was too late. It was just... Okay, I'm sorry, it was just too late. Съжалявам, но беше по-късно. 9 на 16 отхвърля се. 35-то, кой е за? Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 36-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 е отеглено. 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 и 40 са идентични, 41 е, е оттеглено, 42 и 43 са идентични, за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 е оттеглено, 45 и 6 са идентични. Кой е за? Електронно гласуване. 45 и 46 електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 47. Отхвърлено. Отеглено е 48-49. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 50 е отеглено. 51 и 2 за? Против? въздържали се, отхвърля се. 53-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 55-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 56-то е оттеглено. 57-то с устно изменение. Има ли някои възражения срещу устното изменение? Няма. Нека гласуваме по самото изменение. Кой е за? Електронно гласуване. 57-мо изменение без устното изменение. Край на гласуването. Приема се. 58 за против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, електронно гласуване. Мисля, че е отхвърлено, но не мога да кажа точно. Край на гласуването. Отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 оттеглено, 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, приема се. Това е с устно изменение. Не е имало някакви възражения, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. Е, електронна проверка по 66-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70-то отпада. Или не? Поправя се председателя. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за. Отпада. 71. 71 за. Против. Въздържали се. Приема се. 65 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 72 за. Против въздържали се, отхвърля се. 73-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 74-то за, против. 74-то електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 75-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 76-то за електронна проверка по 76-то. Край на гласуването. Приема се. 77 за. Против. Въздържали се. Приема се. 78 за. Против. Въздържали се. Приема се. 79 за против, въздържали се, отхвърля се. 82 с устно изменение. Има ли възражения? Няма. Значи с устното изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80-то електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 84-то за. Против. Проверка по 84-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 86-то за против, въздържали се, приема се. 85 отпада. 87 с устно изменение. Има ли възражения? Няма. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89-то сусно изменение. Има ли а, възражения? Няма. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 90-то за? Против? Въздържали се? Приема се. 91-во за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Проверка по 91-во изменение. 91-92 проверка електронна. Моля гласувайте. Oh, sorry, yeah, of course. We will wait for you. Yeah. The check is Край на гласуването. Отхвърлят се. 93-то. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Ja, 93, чек. Електронна проверка по 93-то. Мисля, че е прието, но... Край на гласуването. Приема се. 94-то. За. Против. Amendment 93 94 It was not adapted. It was not adopted. This one was not adopted. Also dafür. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. 95 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. 98 за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 110-то с устно изменение. Има ли възражения? Няма. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 113 за. Против? Въздържали се? Подхвърля се. 114 за. Против? Въздържали се? Приема се. 115 за. Против? Въздържали се? Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. От НП един в повече. Един в повече. Сега е добре. Край на гласуването. Отхвърля се. 116 за. Против въздържали се, приема се. 117 с устно изменение. И има ли възражения? Не. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 118 отпада. 119 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 122 за? Против? въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 отпада. 123 за, против, въздържали се. Трябва да гласуваме електронно по 123.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 127 отеглено, 128 за, против, въздържали се, отхвърля се, 129 за, против, въздържали се, приема се, 130 е 131 за, против, въздържали се, отхвърля се, 132 за, против. Нека да проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 100, 137 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 е оттеглено, 143 Идентично е 143-141, за 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, електронно гласуване по 150 150. Край на гласуването. Приема се. Не, отхвърля се, поправи се председателя. 149 е оттеглено, 151 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 152 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 154 за, против,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 164 за. Електронно гласуване по 164. Край на гласуването. Отхвърля се. 165 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 166 за. Против. Въздържали се. Приема се. 167 за електронно гласуване 167. Die Abstimmung ist beendet. Край на гласуването. Отхвърля се. 168 оттеглено, 169, 70 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. 169-170. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 171 за. Против. Въздържали се. Приема се. С устното изменение. Приема се. Няма възражение. 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за. 174 електронна проверка. Край на гласуването отхвърля се 175 за, против, въздържали се Отхвърля се 176 за, против. Въздържали се, приема се 177 за, против. Въздържали се, отхвърля се 178 за. Нека проверим електронно 178. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 179 за. Против. Въздържали се. Приема се. 180 за. Не, то отпада, казва председатели 181 за. Против. Въздържали се. Приема се. 182 оттеглено. 183 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 184 за. Против въздържали се, отхвърля се 186 за, против, въздържали се, отхвърля се 185 за, против, въздържали се, приема се 187 за, против. Електронна проверка 187. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 188 за. Против. Въздържали се. Приема се. 189 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 191 за. Против. Въздържали се. Приема се. 190 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 193 за. Против въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 192. От... Оттеглено 194. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 195. За. Против въздържали се, отхвърля се 196 за, против, въздържали се, отхвърля се 197, първа част, за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека проверим електронно, моля гласувайте. Втората част на 197. Всички ли гласуваха? Край на гласуването отхвърля се. 198 оттеглено. 199 и 200 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 и 2 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 203 с устното изменение има ли някой против? Не. Гласуваме заедно за. Против. Нека проверим електронно. 203. Има ли някой против устното изменение? Нека първо гласуваме устното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. За, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, въздържали се, приема се. Нека проверим. 204 на мен ми се струваше ясно, но щом искате електронна проверка. 204. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 206. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 207. С устно изменение. За.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 добавка. Следователно, ние приемаме да се добави, а не да замести. За, против, въздържали се, отхвърля се 217 за, против, въздържали се, отхвърля се 218 за, против, въздържали се, отхвърля се 219 за, против, въздържали се, приема се 220 за, против, въздържали се, отхвърля се 222, 21, поправя се председателя. С устното изменение има ли някой против устното изменение? Не, за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се 223 за, против, въздържали се, приема се 224 за, против, въздържали се, приема се 225 за, против. Нека всъщност електронно да гласуваме 224. Да проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. Не, отхвърля се, поправя се председателката. 226 за, против, въздържали се, отхвърля се 227 за, против, въздържали се, отхвърля се 228. С устното изменение, някой да има против, не. Гласуваме ги заедно за, против. Нека проверим електронно. 228 заедно с устното изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 229 оттеглено. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 оттеглено, 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. 234 за, против. Нека проверим електронно 234. Край на гласуването отхвърля се. 235 оттеглено, 236 за, против въздържали се, отхвърля се 237 за, против, въздържали се, отхвърля се 238 за, против, въздържали се, приема се 239 за, против, се, приема се 240, оттеглено 241 за, 241 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, приема се. 243 оттеглено, 242 за. Не, извинява се председателя. 242 отпада. 245. Genau, genau. 244 wurde angenommen, deswegen fallen die beiden anderen, genau. 245 dafür. 245 за, против, въздържали се, приема се 246 за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 Нека електронно гласуваме 252. Край на гласуването. Отхвърля се. 253 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 254 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 255 за. Против въздържали се, отхвърля се 256 за, против, въздържали се, отхвърля се 257 за, отхвърлено, оттеглено, извинете, 258 за, против. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим електронно. 258. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 259, 61, 62 идентични и отеглени Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 263. 200 59-60-61-62 електронна проверка. Всички ли гласуваха? Отхвърлени. 263 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 265 за. Против. Въздържали се. Приема се. Така отпада 264, 266 отеглено, 267 за, против, въздържали се, отхвърля се 268 за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се 274 за, против, въздържали се, отхвърля се 275 за, против, въздържали се, приема се 276 за, против, въздържали се, приема се 77 и 8 за, против, въздържали се, отхвърлят се 279, оттеглено 280 за, против, въздържали се отхвърлено 281, оттеглено 282 за, против, въздържали се, приема се. Мисля, че се приема, но нека проверим електронно 283. Благодаря ви. Гласуването приема се. Така отпадат 283, 284 заедно с устното изменение. Някой да е против? Не. Тогава ги гласуваме заедно. За, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. 287 за, против, въздържали се въздържали се, отхвърля се 288 за. Про... Нека проверим електронно 288. Край на гласуването. Отхвърля се. 289 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 290 за. Против въздържали се, отхвърля се 291, оттеглено. 292 за, против. Не съм сигурна, мисля, че се отхвърля, но нека проверим електронно 292. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 293. За, против, въздържали се. Приема се. 294. За, против. Не съм сигурна. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. 294. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинете ме, казва председателят, не беше ясно. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 на две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 297 за, против, въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се, отхвърля се 299, оттеглено 300 за, против, въздържали се, от, отхвърля се 301 за, против, въздържали се, отхвърля се 302 за, против, въздържали се, отхвърля се 304, оттеглено 303 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се 305 за. Нека проверим електронно 305. Електронно, ако обичате. Всички ли гласуваха край на гласуването? Отхвърля се 306 за, против, Отхвърля се 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се, приема се. 309 за, против, въздържали се, приема се. 310 отпада. 311 за, против, въздържали се, приема се. Добре, електронно проверяваме 311. Всички ли гласуваха? Одобрява се, да. Така 312 отпада. 314 за, против. Въздържали се, отхвърля се 313 за, против въздържали се, отхвърля се 315 за, против, въздържали се, отхвърля се 316 оттеглено, 318 за, против, въздържали се, приема се така отпада 317, 319 за, против, въздържали се, отхвърля се 321 за, против, въздържали се, отхвърля се 320 за, въздържали се, приема се 322 за, против, въздържали се, отхвърля се 323 за, против, въздържали се, приема се 324 за, 324 за, против, въздържали се, отхвърля се 326, оттеглено 327 за, против, въздържали се, отхвърля се 325 за, против, въздържали се, приема се 328, оттеглено 329 за, против, въздържали се, отхвърля се 330 за, против, въздържали се, приема се 331 за, против, въздържали се, отхвърля се 333 за, против, въздържали се, отхвърля се 332, оттеглено 334 за, против, въздържали се, отхвърля се 336 за, против, въздържали се, отхвърля се 335, оттеглено 337 за, против, въздържали се, отхвърля се 338 за, против, въздържали се, отхвърля се 339 и 40 за, против, въздържали се, отхвърля се 341 до 343 не, поправя се председателя 342. За, против, въздържали се, отхвърля се 343. За, против, въздържали се, отхвърля се 344. За, против, въздържали се, отхвърля се 345. За, против, въздържали се, отхвърля се 346. Оттеглено 347. За, също е оттеглено 348 до 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 351 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, отхвърля се. 352 за, против, въздържали се, отхвърля се. 353 за, против, въздържали се, приема се. Компромисното изменение, което заменя параграфи 149, 150 и изменя 355 до 359. Кой е за? против, въздържали се. Нека електронно проверим. Компромисното предложение. Вижте, госпожо председател, ние не сме консултирани и не мисля, че моите изменения са включени в компромиса. За това бих искала те след това да се гласуват. Просто не знаем откъде идва изведнъж този компромис, тъй като с нас такъв компромис не е договарян, затова искаме и нашите изменения да се гласуват. Те са различни, може би се допълват. Ja, genau. Ja, genau. Also die Regeln sind halt so, dass Правилата са такива, че когато компромиса се е, гласува, компромисът е, замества параграфа. По време на заседанието с е, докладчите в Сянка обсъдихме този въпрос и постигнахме съгласие. Ако искате още веднъж да бъде гласувано това изменение, сега и представлява тази тема проблем, защото ние вече сме постигнали съгласие. 355, 58 и моля колегите да гласуват с минус. В противен случай компромисът а, а, няма смисъл. Ако искаме да зарадваме колегите от СНД, нека да го направим. Нека господин Тойрер. This uh, procedure is the right way. Oder auf Deutsch, äh, die äh, Kompromissanträge sind doch... Компромисните изменения понякога са несъвместими, са участи несъвместими. Значи, когато се гласува компромис, това означава, че другите изменения са уредени по този начин. Да, добре е, когато има някой, който познава правилата. Да, но когато не сме съгласни с компромиса, как може да има компромис? Нали компромиса се договаря с всички, иначе кой го е договарял този компромис? Именно за това настояваме измененията да се гласуват. Този компромис е компромис между някакви други хора, но с нас не е договарен. Äh, За съкръщаване на процедурата предлагам да гласуваме двете изменения още веднъж, но нека помоля тези, които са подкрепили компромиса, сега да гласуват против. В противен случай ще ем, текста. Кой подкрепя компромиса? Моля електронно гласуване. Благодаря ви. Електронното гласуване е приключило. 19 срещу 9 гласа. Приема се. Сега трябва да гласуваме 355-то изменение. Моля електронно. Това е изменение на социалистите. Край на гласуването. Отхвърля се. 358. Нека проверим 358. Електронно гласуваме 358. Край на проверката. 358 се отхвърля. Сега сме на изменение 360. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 361 за. Против. Въздържали се. Приема се. 362 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 363 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 364 за. Против. Въздържали се. Приема се. 365 за против, въздържали се, приема се. 366 за, против, въздържали се, приема се. 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. 368 за, против, въздържали се, отхвърля се. 369 за, против, въздържали се, приема се. 370 за, против, въздържали се, Нека проверим електронно. Проверяваме вота по изменение 370. Край на гласуването. Приема се. 371 за. Против. Мисля, че и тук трябва да направим електронна проверка. Не обърнах внимание точно как гласувахте. Не бях съсредоточена. Край на гласуването. Отхвърля се. 372 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 373 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Сега компромис 2 заменя е, параграф 160 и изменения 374 до 376. Госпожа Яла Сендер. Ние не сме част от компромиса, не сме съгласни с компромиса, искаме измененията да се гласуват. Казахме го на секретарията не веднъж това не би трябвало изобщо да ги изненадва. Ако са изненадани, това е техен проблем. Но не сме съгласни с компромиса. Искаме да се гласуват измененията ни. Добре, ще направим така, както при последното гласуване. Онези, които искат да гласуват за компромиса, да го направят. Как можете да наречете един текст компромис, след като той не е такъв? По какво правило подлагате на гласуване този текст, след като той по същество не е компромис? От гледна точка на процедурата е ясно, че е, компромиси могат да бъдат внасяни и председателството може да ги подложи на гласуване. Така са прави... такива са правилата. По време на заседанието с докладчиците в Сянка обсъдихме точно тези параграфи, които са спорни и се опитахме да улесним и бъдещата работа в комисията. Тези компромиси са изпратени на всички и мога да ви кажа, че първо приемаме общия текст и след това гласуваме измененията и предложенията. Господин Тойрер има право, като казва, че трябва да се спазват правилата. Така че. Е Мисля, че колегата Пирински има пълно право. Нито ни потърсиха, нито са обсъждали с нас тези изменения. Очевидно това не е вида компромис, който искаме да има в парламента. Двама сътрудници, двама ваши сътрудници бяха по време на заданието с докладчите в Сянка и а, чуха всичко това, което беше обсъдено там. You, Благодаря, госпожо председател. Може би е, съм е, развълнуван. Затова така включвам и изключвам микрофона. Аз е, бях на заседанието на докладчиците в Сянка, макар че може би не ми беше там мястото. И не знам дали изобщо имаше депутати там, когато беше внесен този текст. Той беше своевременно съобщен от председателя. Заседанието беше е, своевременно оповестено от е, председателя и текстът беше обсъден своевременно. Не разбирам за какво говорим. Вас ви нямаше. Явно е компромис, който е бил обсъден от докладчика, съгласуване на заседанието на докладчиците в сянка. Тези, които е, не са съгласни с компромиса, зелените, е, казаха, че не са съгласни, но бяха на заседанието и компромисът се прие. Така, нищо няма неясно. Господин Тройра има думата. Изхождам от това, че трябва сега да разясним какви са правилата от правилника, свързани с гласуването. Всяка политическа група взима отношение по въпроса, но след това гласуването трябва да се продължи. Когато се обяснява гласуването, говорим, че когато има компромис, не непременно има консенсус. В миналото имало компромиси, при които АЛДЕ не са били взети предвид, но а, това не е било проблем за НП и СИД т.е. Да, да гласуват а, такъв вид компромис, защото този компромис е заместил изменени от нашата политическа група. Така че не виждам някакъв проблем с а, а, тази процедура. Може да се успори обаче дали едно изменение се замества от съответното предложение. Пледирам за това да, да следваме процедурата предложена от председателя, да гласуваме и компромиса, и измененията, за да не стане така, че в крайна сметка някой да успори това гласуване. А по време на заседанието на координаторите можем да говорим допълнително по тази тема, свързана с начина на гласуване. Благодаря ви. Много колеги исках да взема думата, но аз искам да приключа с този дебат и да продължа с гласуването. Uh, Вижте, близо от 6 години съм в парламента и съм участвал в изготвянето на много компромиси. Трябва да се спазват две правила. Първо, не задължително всички политически групи да подкрепят едно компромисно изменение, за да бъде то реален компромис. Това номер едно. Второ, ако измененията са несъвместими с компромиса, не е възможно да се гласува по тези изменения. Те отпадат. Протестирам срещу това, че ще гласуваме тук по изменения, които са несъвместими с компромисното изменение, изхождайки от а, е, презумпцията, че те а, е, могат евентуално да паднат при гласуването. Това е против правилата. Правилата са ясни. Не, сега няма да водим а, е, този дебат. Искам а, да ви представя какви са правилата съгласно правилата на Европейския парламент 1734 където има предложено компромисно изменение от комисията, трябва да му се даде предимство по време на гласуването в изключителни случаи, ако компромисът не е прият от един или двама членове, се прилагат други правила на Европейския парламент. Възоснова на тези правила председателят може да предложи компромисното изменение да бъде взето предвид от комисията, ако няма възражения. Ако има възражение, комисията решава как да подходи, като Ам, гласува и мнозинството печели. Нека сега е, да гласуваме по е, това дали да приемем този компромис, дали да го допуснем въобще и след това да го гласуваме. Е Искам също да кажа, че а, тук се говори и за разумния срок преди а, започването на гласуването. Госпожа Сен. Вижте, аз не присъствах, защото не съм отговорника, но така или иначе този компромис не обхвана нито едно от измененията. Разбира се, изказалите се нямат изменения тук, с изключение на господин Стаес. Това компромисно предложение не включва моите изменения, затова ние, социалистите, не сме съгласни казваме, че нашите изменения не са включени. Вие ни предлагате нов текст, който не включва измененията. Вие сама го признавате компромис, който не обхваща измененията, а е по темата. За това ние не сме съгласни. Много хубаво, че господин Стая се е съгласен с вашия компромис, но ние, социалистите, не сме. Този компромис не покрива нашите изменения. Това е нов текст. Може да включва изменението на господин Стаес, но не включва моите изменения. Затова искам да се гласува като нов текст, а двете изменения със сигурност не са включени и също трябва да бъдат гласувани. Ако ме бяхте оставили да продължим работа както трябва, така щяхме да постъпим říct a jdeme hlasovat. Tohle jste debata nemá. Да, е, трябва да при, пристъпим към гласуване. Няма смисъл да продължим да обсъждаме. Нека да видим какъв е правилника. Там са заложени съответните правила. Искам да предложа да продължим с гласуването. Този дебат няма никаква стойност. Аз съм съгласен с господин Де Йонг. Не може е, един компромис да обхваща на 100% всички изменения, така че нека да продължим с гласуването. Още един колега поиска думата. Нека да ви помоля да запазите спокойствие. Правилата казват, че първо трябва да гласуваме дали ще допуснем този компромис и след това да го гласуваме, да го гласуваме самият него. Нека да гласуваме дали ще допуснем този компромис да бъде гласуван. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласувах? Haben alle abgestimmt? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 16 са за. Тоест 16 смятат, че можем да гласуваме компромиса, 10 са против. Следователно преминаваме към електронно гласуване на самия компромис. Начало на гласуването. Ja, also, Westführung, genau. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 17 на 10 гласа. Компромисът обхваща всички изменения по тези параграфи. Благодаря за гласуването. Сега продължаваме. Можем да продължим. Yeah compromiso. Se le dijo al secretario desde el principio. Бих искала в протокола да се отбележи, че това не е компромис. Секретарията също трябва да го има предвид. Искам да знам какво е правното основание. Как може да разглеждаме нещо, което не е компромис, като компромис? Имаме докладчик от е, името на политическата група, който е съставил изменения, които са били съгласувани с колеги от другите групи. Затова не виждам защо сте изненадани. Нека да продължим. Можем да гласуваме и по изменение 374 на колегата Сендър. Кой е за? Против? Отхвърля се. Wir stimmen ab über 376. Wer ist dafür? Преминаваме към 376-то изменение за, против, отхвърля се. 376 можем да проверим резултата от това гласуване, начало на електронното гласуване. Проверяваме 376-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 377. 377 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но и това трябва да проверим. Проверяваме вота под изменение 377. Край на гласуването. Отхвърля се. 378 и 379 са оттеглени, 380 за, против, въздържали се, отхвърля се. 381 за, против, въздържали се, приема се. 382 за, против, въздържали се, отхвърля се. 383 за, против, въздържали се, отхвърля се. 384 за, против, въздържали се, отхвърля се. Има следващ компромис, за замяна на параграфи 166 и 167, както и на изменение, за изме, замяна на изменение 385 до 403. Госпожо Сендер. Sí, este es un punto crítico y no, nuestras... Аз съм критично настроена. Това е много важен въпрос. Не са включени нашите изменения, затова искам да се гласуват отделно. Гласуваме за допустимостта на компромиса. Кой е за допускането на компромиса? Моля електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме самия текст на компромиса. Кой е за текст? Начало на електронното гласуване по текст. Край на гласуването. Приема се. Нека сега гласуваме. Изменение 385 на госпожа Сендер. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека гласуваме тогава. 392 за, против, въздържали се и то се отхвърли. 393 за. За 394 на госпожа Сендер. Начало на гласуването. Вижте. Тези изменения ясно а, са свързани с обозначението, че ако компромисът е прият, те ще отпаднат. Не, не сме гласували. Гласувахме компромиса, той беше одобрен и измененията отпадат. Този компромис с какво е по-различно от предишния компромис, където измененията отпаднаха след приемането на компромис? Also, meines Erachtens sind die Anträge auch... Вижте, поне според мен, измененията на госпожа Аяла Сендер са включени в компромисите тя влиза в дълги дискусии с мен, тъй като не е съгласна. И затова реших, за да няма дискусии, да гласуваме и нейните изменения. 394. За, против, въздържали се, отхвърля се. Ако искате, можем да проверим гласуването по изменение 394 електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Госпожо председател, моля всеки път да подхождате еднакво. Ако решим да гласуваме по един начин, не трябва да променяме този начин по нечия е прищявка. Ако решим, че компромисът поглъща измененията, нека винаги подхождаме с оглед на този принцип. В противен случай Просто ще си вадя картата и няма да гласувам. Ние не сме си променили становището в сравнение с предходните гласувания по други компромиси. Просто защото колегата Сендер смята, че компромисът не обхваща нейните изменения и това въжи за всеки от поставените тук компромиси, ние ще гласуваме нейните изменения отделно. Изменение 401 за, против, въздържали се, отхвърля се. 402 за, против, въздържали се, отхвърля се. 403 за, против, въздържали се, отхвърля се. Стигаме до следващия параграф, където има устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма. Значи изменението може да бъде гласувано за, против, въздържали се, ако може да повторим гласуването електронно, говоря за устното изменение по параграф 168. Става дума за актуализация с оглед на събитията напоследък. Край на гласуването. Приема се. 404 за. Против. Въздържали се. Приема се. 405 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 406 за, против, въздържали се, приема се. 407 за, против, въздържали се, отхвърля се. 408 за, против, въздържали се, отхвърля се. 409 за, то е идентично всъщност. 410 за, против, въздържали се, приема се. 411 за, против, въздържали се, приема се. 412 за, против, въздържали се, приема се. 413 за, против, въздържали се, приема се. 414 за, против, въздържали се, приема се. 415 за, против, въздържали се, отхвърля се. 416 за, за 416 гласуваме успоредно с вас. 416 се оттегля, значи. 417 за, против, въздържали се, приема се. 418 за, против, въздържали се. Моля да проверим гласуването по изменение 418. Електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 419 за, против, въздържали се. Нека проверим и това изменение. Електронно гласуване по изменение 419. Край на гласуването. Отхвърля се. 420 за, против, въздържали се. Пак не мога да кажа кой е надделял. Нека гласуваме електронно изменение 420. Начало на гласуването. Мисля, че ще бъде отхвърлено. Край на гласуването. Отхвърля се. 421 в две части. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 422 за, против, въздържали се, отхвърля се. 423 за, против, въздържали се, приема се. 424 за, против, въздържали се, приема се. 425 с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Не. Гласуваме текста за, против, въздържали се, приема се. 426 за, против. Нека проверим гласуването и тук. Гласуваме изменение 426 електронно. Край на гласуването. Приема се. 427 за, против, въздържали се, отхвърля се. 428 за, против, въздържали се, отхвърля се. 429 за, против. Нека проверим. 429 по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. 430 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. Електронно гласуване по изменение 430. Край на гласуването. Отхвърля се. 4-3-1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4-3-2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4-3-3 за. Против въздържали се, приема се. 434 за, против, въздържали се, приема се. 435 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Изменение 435. Мисля, че беше прието, но проверяваме. Начало на електронното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 436 за, против. Кой е против? Въздържали се? Проверяваме и това изменение. Гласуваме електронно 436-то. Сега вече ентусиазмът ви е доста по-малък, но край на гласуването изменението се приема. 437 за, против, въздържали се, приема се. 438 за, против, въздържали се. Мисля, че бе отхвърлено, но ще проверим. Електронно гласуване по изменение 438. Край на гласуването. Отхвърля се. 439 за, против, въздържали се. Ще проверим и това гласуване електронно. Малко се удължава процедурата, но поне докладчиците сянка трябва ясно да показват дали възнамеряват да гласуват за или против. Приема се. 4.40. Отпада. 4.41. Не, извинете. 4.41. 440 е, съответства на 439. Значи кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. 441 за. Против. Въздържали се? Приема се. 442 за. Против. Въздържали се? Приема се. 443 за. Против. Въздържали се? Приема се. 444 за. Против. Въздържали се? Приема се. 445 за, против, въздържали се. Нека проверим. Изменение 445. Подлагам го на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 446 за. Против. Въздържали се. Приема се. 447 за. Против. Въздържали се. Приема се. 448 за против, въздържали се, приема се. 449 за, против, въздържали се, приема се. 450 за, против, въздържали се, приема се. 451 за, против, въздържали се, приема се. 452 за, против, въздържали се, приема се. 453 за, против, въздържали се, приема се. 454 за, против, въздържали се, отхвърля се. 455 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4, 5, 6 за, против, въздържали се, приема се. 4, 5, 7 за, против, въздържали се, приема се. 4, 5, 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4, 5, 9 за, против, въздържали се, приема се. 460 за, против, въздържали се, отхвърля се. 460 Точка от преамбюла Б. Изменение 26. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 27. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека проверим. Точка от преамбюла Б. Изменение 27. Все някой късно се включва в гласуването.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 Изменение 32. Гласуваме го електронно. Край на гласуването. Да, отхвърля се. 33-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет Едно. Можем ли да гласуваме първо до пето изменение от Комисията по външни работи заедно? Добре, като не може, номер едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер две за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 6 за, против, въздържали се, приема се. Афет 7 за, против, въздържали се, приема се. Афет 8 за, против, въздържали се, приема се. Афет 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по развитието. Може ли да гласуваме изменение 9 от 1 до 6 анблок? Не. 9-1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9-2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9-3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9 9-4 за, против, въздържали се, приема се. 9-5 за, против, въздържали се, приема се. 9-6 за, против, въздържали се, приема се. 9-7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-10 за, против, въздържали се. 9-10 за,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 Ако нищо не проверяваме, всичко ще сме отхвърлили. Инта 5 за, против, въздържали се, приема, е, отхвърля се. Инта 6 за, против, въздържали се, от, приема се. Инта 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 8 за, против, въздържали се, приема се. Инта 9 за, против, въздържали се, приема се. Инта 9 се е, Приема. Инта 7 всъщност нямаме. Емпл, Комисия по заедостта, изменение първо. Емпл 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Емпл 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Емпл 3. За, против, въздържали се. Трудно е да кажа. Нека проверим електронно гласуването по изменение 3 на Комисия по заедостта. Край на гласуването. Приема се. Емпл 4. Дафюр. За. Против. Въздържали се. Изменение 4. Отхвърля се. Емпл 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Емпл 6. За против, въздържали се, приема семпъл 7 за, против, въздържали се, приема семпъл 8 за, против, въздържали се, приема се. Енви 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 2 за, против, въздържали се, приема се. Енви 3 за, против, въздържали се, приема се. Енви 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. мв 5 за, против, въздържали се, приема се. Можем ли да проверим NV5 електронно гласуване? Е Край на гласуването. Приема се. nv 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. nv 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. nv 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се, МВ10 за, против, въздържали се, отхвърля се, 11 за, против, въздържали се, приема се, 12 за, против, въздържали се, отхвърля се, МВ13 за, против, въздържали се, отхвърля се, МВ14 за, против, въздържали се, отхвърля се, МВ15 за, против, въздържали се, отхвърля се, 16 за, против, въздържали се, отхвърля се,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 Тран 1 за противъзражали си се не беше ясно. Тран 1 електронно гласуване. Тран 1. Край на гласуването. Отвърля се. Тран 2. За против се. Отхвърля се.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 Можем да гласуваме от 1 до 7 а, заедно. Реги 1 до Реги 7. Анблок за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 8 за, против, въздържали се, приема се. Реги 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. Агри от 1 до 6 отново да ги гласуваме заедно. Агри 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 3 да, за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се. Проверка по Агри 6. Агри 6 съм чекал. Yeah. Агри 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърли се. Агри 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 8. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. ОС, Агри 8, електронно гласуване, мисля, че е отхвърлено, но да проверим. Агри 8, още двама колеги трябва да гласуват. Моля, натиснете копчето. Край на гласуването отхвърля се. Агри 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 10 за, против, въздържали се. Приема се. Агри 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Агри 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Агри 16 до 19 да ги гласуваме заедно. От 16 до 19 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Пех от Комисията по рибно стопанство от 1 до 6 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Пеш 4 е, за, против, въздържали се, приема се. Пеш 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пеш 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се. Да проверим Пеш 7. Мисля, че се отхвърли, но да проверим. Още един колега трябва да гласува. Да, отхвърля се. Пеш 8 за против. А, как гласува ЕКР? За или против? Против. Да проверим. Да проверим. Пеш 8. Да проверим. Още веднъж. Край на гласуването. Приема се. Пеш 9. Пеш 9. Екара как гласува? Отхвърля се. Пеш 10. Отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. Либе 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 4 за, против, въздържали се, приема се. Либе 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 6 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФЕМ 2 за, против въздържали се, приема се 3 за, против въздържали се, отхвърля се, фем 4 за, против въздържали се, приема се 5 за, против въздържали се, отхвърля се, Фем 6 за, против въздържали се, отхвърля се, 7 за, против въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към гласуване на цялата резолюция. Моля електронно гласуване. Гласувайте. Die Abstimmung ist noch. Einige Kollegen noch. Още някои колеги трябва да гласуват. Also, es sind, haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 15 гласа на 3 гласа, 9 въздържали се. Аз се поздравявам сама себе си. Сега преминаваме по-нататък към втората част от освобождаването от отговорност на комисията във връзка с изпълнението на бюджета. Специалните доклади на Сметната палата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 искам да кажа нещо по изменение 8. Може да се зачеркне, да оттеглим, защото 7 е прието. Да, много добре. Благодаря. 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 е оттеглено, 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се.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 Моля, гласувайте. Yeah, check is closed. Uh, rejected. Отхвърлят. Amendment 18. Dafür. Dagegen. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. И сега заедно електронно гласуване на резолюцията. 24 на 3. Приема се. Благодаря. Така преминаваме към проекто доклада на парламента Общия бюджет. Картата на господин Чернецки, ако обичате, управете. Какво гласуваме сега? Парламента или фондовете за развитие? Парламента. I know how difficult it is to keep the colleagues for voting. Знам, че е много трудно да удържим колегите при гласуването и затова ми се иска така да гласуваме. Also, wir beginnen mit dem Bericht des Kollegen Pagnot. Wünscht der Berichterstatter das Wort? Продължаваме с доклада на колегата Парньо. Искате ли думата? Не. В такъв случай продължаваме. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуваме освобождаването за край на гласуването. 23 на 4. Много ви благодаря. Преминаваме към резолюцията. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но нека проверим. Изменение четвърто. Моля, гласувайте. Приема се. Благодаря. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5. Нека проверим електронно. 5. Край на гласуването. Отхвърля се. Няма микрофон за оратора. Извинете, няма как да ви го обясня, казва председателката. Изменение 6. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се 37 за, против, въздържали се. Мисля, че се одобрява, но нека проверим електронно. 37. Приема се 38. Отпада 39 за, против, въздържали се, приема се 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, приема се, поправя се председателя. Нека проверим всъщност. 40 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. 18 на 9, 41 за, против, въздържали се, приема се 42. Добре, 41 също искате да проверим, нека го проверим електронно. Липсва ни един глас. Край на гласуването. Същото мнозинство 42 за, против, въздържали се, приема се 43. 42 искате пак електронна проверка. Край на проверката. Приема се. 43 за, против, въздържали се, Приема се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 45 за. Против. Не, 44 е електронна проверка. Amendment 45 dafür. 45 за, против. Добре, да проверим електронно 45. Да, чеки. Ja. Ja, check beendet. Es ist Край на гласуването. Приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се 48 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка на 48 изменение. Check on amendment 48. Check is over. Край на гласуването. Приема се. 49-то изменение за против. Електронна проверка 49. No. Check is over. No. Край на гласуването отхвърля се. Изменение 50 за. Против. Въздържали се. Приема се изменение 51 за, против, въздържали се. Приема се 52 за, против, въздържали се. Отхвърля се 53 за. Електронна проверка на изменение 52. Аз мислех, че е ясно. Електронна проверка на 52.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 електронна проверка на 56. Извинете ме, казва председателя, виждате 13 на 13. Отхвърля се 57 за, против, въздържали се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 Приема се. 65 се приема. 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67. 66-то изменение трябва да проверим електронно. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Господин Валя, 68 изменение мисля, че трябва да се гласува преди това, защото то призовава да, за анулиране на проекта. Не виждам никакъв смисъл да се гласува след 67. Трябва да попитаме докладчика, съгласен ли сте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 края на гласуването. Приема се. 80. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме електронно изменение 80. Check is closed. Es ist abgelehnt. Amendment 81. Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, Приема се 82 за, против, въздържали се. Мисля, че се одобрява, но нека проверим. Изменение 82. Check is closed. Is... Да, и на гласуването отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. 87 изменение. Край на гласуването. Приема се. 88 за. Против.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 въздържали се. Нека проверим 95-то изменение. Check is over. Край на гласуването отхвърля се. 96 за. Против. Въздържали се. Приема се 97 за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 Мисля, че се одобрява, но нека проверим. Не, всъщност мисля, че се отхвърля, казва председателя да. Ясно е, че се отхвърля. Край на гласуването, да, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, 106 всъщност електронна проверка. 107 Приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се 108 за, против, въздържали се, отхвърля се 109 за, против, въздържали се, да направим проверка 109. Мисля, че се отхвърля. Край на гласуването. Приема се. 110 за, против. Нека да проверим електронно. 110. Край на гласуването приема се. 110 е одобрено и сега цялото предложение за резолюция, окончателно гласуване, електронно гласуване. Край на гласуването. Двадесет и четирима за, трима против. Честито на докладчика. Благодаря. Сега преминаваме към Европейския фонд за развитие. Okay. EDF, keine Müdigkeit vortäuschen. Не се поддавайте на умората. Раздали ли сме списъците за гласуване? Ако е така, нека започнем с изменение 1. Изменение 1. За отлагане на освобождаването от отговорност. Кой подкрепя изменение 1? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Решението за освобождаването електронно. Гласуваме електронно решението за освобождаване. Бихте ли гласували електронно за освобождаването от отговорност на Европейския фонд за развитие? 21 на 6 гласа. Благодаря ви. Така стигаме до уравняването на сметките. Отново електронно. Приключване на сметките. Гласуваме електронно. Тоест, извинявам се, казва председателката. Направих грешка. Казват ми, че най-напред трябва да гласуваме изменение 2. Това засяга и сметките. Сега за, против, въздържали се. Отхвърля се.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 Изменение 21 за, против, въздържали се. Всъщност тук става дума за същото. 21. Нека го проверим. 21 изменение. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се. Мисля, че изменението бе отхвърлено, но ще проверим по електронен път. Изменение 25. Отхвърля се. Изменение 25 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 26 за, против, въздържали се. Приема се 27 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 28 за, против, въздържали се. Трябва да проверим.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 на мен ми се струва, че бе прието. 34-то изменение. Край на проверката. Приема се. Компромис 2. Кой е против компромис 2? Няма против. Значи гласуваме за компромиса, против, въздържали се. Мнозинството е за, приема се. Изменения 35 и 36 следователно отпадат. 37 за, против, въздържали се. Припомням. Изменение 37 гласуваме. Нека направим електронна проверка на вод. Приема се. Мисля, че Авторът е, беше гласувал против, т.е. той не беше съгласен с това изменение. 38 за, против. И тук трябва да направим проверка. Изменение 38. Край на проверката. Отхвърля се. Изменение 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. Ще проверим гласуването по член, т.е. по изменение 41. Проверяваме гласуването на изменение 41. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Някой възразява ли срещу компромис 3? Ако не, подлагам го на гласуване за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромис 4. Някой да е против измен... Е, компромис 4?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 допускането на този компромис, тогава го гласуваме за. Против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 55-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Не се гласува 56, 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против. Не мога да кажа. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно изменение 58. Край на гласуването. Да, наистина отхвърлено. 59 за. Против. Въздържали се. Мисля, че е прието, но ще проверим. Проверяваме гласуването на изменение 59.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 против, въздържали се, приема се. Така, изменение 68 до 70 включително отпадат, 71 за, против, въздържали се, приема се. и 70 са идентични. 69 и 70 са идентични. Гласуваме. 69 а, не, извинявам се, казва председателката. Да, благодаря ви. Извинете, допусна грешка, малко се обърках. Продължаваме с 71. 71. Ама ние току-що го гласувахме всъщност. Да, нали 71 го гласувахме? И докъде стигнахме? Amendment 72 dafür.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 Край на електронното гласуване. Отхвърля се. 9-5 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 9-6 за, против, въздържали се. Трябва да проверим гласуването на изменение 9-6. Струва ми се, че бе отхвърлено, но проверяваме. 9 Мисля, че имаше един глас повече. Отхвърля се. 9-7. 9-8 са обхванати от други текстове. 9-9 за. Против. Въздържали се. Приема се 9-10 за против. Всъщност то е обхванато от други текстове. Начало на гласуването по резолюцията като цяло. Гласувахте ли всички? Не. Край на гласуването. 23 на 4 гласа. Поздравления на докладчика за първия му доклад. Благодаря за това, че колегите бяха толкова дисциплинирани и днес след обяд ще дойде комисарят Георгиева. С, господ... с комисарят Мъдър сме говорили за освобождаването на комисията от отговорност при изпълнението на бюджета. Относно ЕФС, ако има въпроси по тази тема, в залата ще има експерти по темата. Продължаваме след 10 минути в 11.30 с заседание на координаторите. What happened to item 57? Какво се случи с точка